Okay, thank you, Vitold, for... Благодаря, Витолд, е, за това, че ме замести. Точка 6 и 7 са следващите в дневния ред. Разполагаме точно с един час за тези две точки. Искам да ви приветствам за добре дошли е, и от името на Натали Глазо, която е председател на подкомисията по сигурност и отбрана. И сега ще разгледаме годишния доклад за изпълнението на обща външна политика и политика на сигурността. Преди няколко седмици ви е изпратен доклада и се надявам, че сте успели да го разгледате. А, и с радост ще, ще, ще работя по този важен стратегически доклад заедно с вас. За разлика от доклада на съвета 2019 година в общата външна политика и политика за сигурност, аз реших специално да, да, да не въведем, да, да не ползваме географска отправна точка. Смятам, че трябва да се съсредоточим върху стратегическите моменти и по-специално основните следните три момента. Първо, както знаете, мултилатерализма, многостранността в момента са изправени пред предизвикателства, трябва ни силна, обединена Европа, трябва да действаме като геополитическа сила, да действаме изпреварващо, Това е изключително важно и това е едно послание, което а, чуваме от много от нашите събеседници в ООН, в Нью Йорк миналия понеделник и, и, и вторник разговаряхме второ. Вярвам, че трябва да се укрепи ролята на Европейския парламент като а, стълб на общата външна политика и политика на сигурността, разполагане с много инструменти и, мер, и мрежи в областта на външната дейност. Смятам, че един по-интегриран подход към а, ОВППС е, ще, доведе, ще допринесе, допринесе за една по-силна Европа. За да се противопоставим на глобалните е, заплахи, трябва да укрепим а, на общата политика за сигурност и отбрана. А, А, а, обща политика, обща външна политика, политика на сигурността. А, Необходимо е да се използва квалифицираното мнозинство, за да се създаде Европейски съвет, да се доразвият способностите ни за наблюдение на климатичните изменения. Натали ще председателства втората част от това обсъждане по втория доклад за общата политика и сигурност на отбраната. Трябва наистина да се съсредоточим върху основните, ключовите послания от, на общата външна политика и политика на сигурността трябва да не дублираме а, свършенето вече от предния а, годишен доклад, а, също и да не дублираме усилията, които се полагат по изготвяне на, на, на доклада по общата политика сигурност и отбрана. И така, сега с радост ще дам начало на дебатите е, и, и, и е, ще се радвам да чуя какво мислите за този е, доклад. Давам думата на, на колегите, на депутатите и, както обикновено, по групи ще се редуваме. НП, господин Базеско. Нали вие сте първи? Или Михай Гал? Окей, okay, Траян. Заповядайте. You, Mr. Galler. well, Mr. President. Благодаря, господин председател. Аз се запознах с доклада. Много се радвам, че той е ясен, че имаме ясен доклад връзка с политиката е, общата политика за сигурност и отбрана. Е, може би е добре да се даде една оценка на това каква е добавената стоеност, каква е ползата от общата политика за сигурност и отбрана, която ще се развива от Европейския съюз е, в бъдеще. Друго нещо от което има нужда. Това е взаимовръзката между отбранителния капацитет на Европейския съюз и НАТО? Какво е отношението? от доклада оставам с впечатление, че не, не се интересуваме особено от НАТО и Предполагам, че е важно да се подчертае обаче партньорството с НАТО като ключов елемент, дори и с САЩ конкретно. Ако не възразявате, но мисля, че, че тези идеи трябва да се изтъкнат много ясно в доклада ни. Заедно с това трябва да, трябва да, да развиваме способностите си, капацитета си в отклик на, на заплахите. Добре, има идея за европейска армия, но, но за да се развие но, но, но, но тя трябва да се развива съобразно заплахите, пред които се, сме изправени. И това е много, това е много важен елемент. И едно последно впечатление, едно последно наблюдение. Мисля, че този доклад, който е изключително важен за Европа, трябва да бъде ясен, трябва да бъде разбираем и, е, дори за ученици е, от гимназията. По-достъпен език е, трябва, за да достигне до младежите, до, до, до европейските граждани. Може би езика, който ние ползваме, твърде консервативен. Добре е документите, които, които приемаме, да са по-достъпни за всички. Благодаря. Езика ни е твърде консервативен, това ли казах? Да, разбирам, че е, езика, който ползваме в е, Европейския парламент е консервативен. Аз ще да кажа, ще да кажа, че определено е а, е, изключителен, не, не, не, необичайен език, който ползваме. Извън парламента много малко хора знам, които използват такъв език. Господин председател, ако ми позволите, да добавя нещо. Аз откровено вярвам, че докладите ни трябва да са разбираеми за всеки, дори и това да не, да не, да не се харесва на всеки тук. Да, напълно съм съгласен. Важно е първо, обаче, а, а, колегите в парламента започнат да го разбират и след това може да минем към учениците. Да, обаче а, а, хората, а, хората а, а, гласуват и това е важно и не искаме да, стиг, да се стигне до положение като, като в Обединеното кралство, където хората не знаят за какво гласуват. А, социалисти и демократи не искат а, а, да се изказват. Господин Бютиховер, моля да избягвате консервативния език. Ще се опитам. Наистина искам да ви поздравя за проекта доклада ви, не поради консервативния му език, а, а защото всъщност демонстрира прогресивността в, в това да не сме многословни. Три бележки имам. Напълно съм съгласен с това, което казахте за мултилатерализма, за многостранните отношения. Заедно с това обаче искам да, да, да напомня, че а, господин Жан-Клод Юркен а, а, ни напомни, ни, че трябва да, да, да, да развием способност за глобална политика – ако това е едно разумно изискване към нас, не съм сигурен, че като ученик на тази политика мога да се похваля, че, съм, че сме постигнали много големи висоти, от които да водим, да сме лидери на международен план. По-скоро трябва да бъдем добри партньори. Значи малко по-премерено трябва, трябва, трябва да, да, да подхождаме към амбициите си. Винаги, когато госпожа Могерини говори за Европа като свръхсила, това, това, това, това винаги ме, ме, ме тревожило. Това, това е непостижима а, а, амбиция и, и, и трябва да, сме, да гледаме реалистично гледаме на нещата, ако искаме да постигнем каквото и да било. Второ, макар и да подкрепям а, решението ви да, да, да не се възприема географски глобален подход, а, но ми се ще, ми се ще е, да, да беше залегнал в доклада стратегията за, за свързаност на Европейския съюз. Това не е регионален подход, това е един всеобхватен, изчерпателен подход, който има своята концептуална същност, която може да използваме в прокарването на, на, на, на европейската външна политика, в мултилатерализма. И понеже положителни отзиви получихме от азиатските партньори, по-специално министър председател на Япония Абе, който дойде в Брюксел и подписа споразумение с нас в тази област. Не бива да, да, да, да, да, да крием прогресивния си принос. Трябва да, ги изтък, трябва да го изтъкваме. И третата ми бележка е свързана с сближаването във външната политика на Европейския съюз. Стигнал съм до извода, че трябва да спрем да настояваме Европа да говори с един глас. Не мисля, че това е постижимо. Е, по-скоро бих се радвал, ако успеем повечето да, да, да, да действаме заедно, вместо да, да, да постоянно, постоянно да, да, да се караме и, да, и да, да с, с онези, които не искат да се присъединят към нас, искат, които искат да спънат а, е, европейската кохезия, сближаването. По-скоро трябва да се съсредоточим върху това, което вършим заедно, макар и да не са съгласни всички всеки един момент. Това е невъзможно. Трябва да се съсредоточим по-малко за това как се изказваме, а по-скоро на това, което вършим заедно. Благодаря, господин Бютиховер. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Предполагам, че моите коментари няма да ви очудат. Изчетах годишният доклад за изпълнението на общата външна политика и политика за сигурност, която има за цел да, да, да замести и да заличи националната политика, вие смятате, че Европейският съюз трябва да бъде изключителен играч на международната сцена. Вие се борите за външна политика, която да обединява европейските държави и външните министерства около една политика, т.е. политика, която да бъде единна на Европейския съюз, т.е политика, която нашата политическа група не може да защити. Вие искате националното да се превърне в супранационално и тук в никакъв случай не можем да бъдем съгласни. Колкото до партньорството с НАТО. Е, вие, вие смятате, че квалифицираното мнозинство може да даде възможност за по бързо прилагаща се външна политика, тук също нямате нашата подкрепа. През следващите пет е, години вие казвате, че трябва да създадеме е, истински Европейски съюз на е, отбраната. Това според мен е, куштунство. В никакъв случай външната политика и политиката на отбрана не могат да бъдат общностни. Те трябва да останат национални. Ние продължаваме да настояваме за националния избор в областта на външната политика и политиката на отбрана. Госпожа Валтман Суд. Благодаря, господин председател. Драги колеги, искам първо да благодаря господин Макалестър за това, че, че написа този така важен, важен доклад. Мисля, че е много навременен. Началото на новата комисия. Може би ще успеем да гласуваме преди новия върховен представител да стъпи в длъжност. Това, което е чудесно, е, че доклад подчертава нуждата от по-силна и по-обединена Европа. Мисля, че този доклад трябва да бъде послание, отправено за държавите членки. Трябва да стане ясно, че сега или никога, сега е момента да сме по-стратегически ориентирани. В противен случай Европа ще отсъства от е, разпределението на глобалните сили. И последиците ще са по, ще стигнат и отвън външните е, работи. Има някои моменти, които ми се струват, че липсват, но се надявам, че ще съберем е, добри изпел, из, изменения. А, мисля, че външните, външната политика и отбраната са винаги ръка за ръка заедно. Това, което липсва е борбата обаче с тероризма, географските промени, хибридните заплахи, правата на човека. Има какво да се добави, но от нашата група ще ви изпратим изменения. Надявам се, че и другите групи ще го направят. Благодаря, Филда Девалтманс, Гласуването на пленарно заседание се предвиждат за януари. 13 до 16 седмицата. Надявам се до тогава да има комисия, да се е сформирала новата комисия преди средата. Да. Екаре Джефри Ван Орден. Благодаря, господин председател. Първо искам да ви поздравя за, за краткота, сбитостта, краткостта, сбитостта и за, за общия подход и за това, че не се спирате на, на всяка отделна криза по, по света, както в някои доклади в миналото. 17 ти параграф, специално искам да ви поздравя за него, където насърчавате предотвратяването на конфликти, е, медиацията и аз бих добавил хуманитарна подкрепа. Това е областта, в която наистина Европейския съюз има какво да допринесе. Това, което не одобрявам е 19, 20 и 21 параграф, там където говорите за външната политика, от, политиката в отбраната, Европейския съвет за сигурност и, и, и Съюза на отбраната сега. А, да, това са идеи, които са, се радват на популярната а, сред някои колеги, но това са инструменти на политическата интеграция и това само ще задълбочи различията с нашите трансатлантически партньори, а ние трябва да се, да, да се съсредоточаваме основно върху НАТО, но това е нещо, което ще споменаме, когато разгледаме доклада на госпожа Данжан. Благодаря. Групата на ГУЕ не е заявила желание да се изказва. Е, втори кръг изказвания. Още трима души са поискали да, да вземат думата. Сандра Каниет. Благодаря, господин председател, е, Бих искал да ви поздравя за доклада, който сте изготвил. няколко коментара. Колегите, които казаха, че трябва да се укрепи, да се изтъкне допълнително ам, значението на общата външна политика и политиката на сигурност и сътрудничеството с НАТО в тая връзка. Друго нещо, което е важно е доколко са реалистични амбициите ни и оценката ни на единството на Европейския съюз. И и, и какво е нашето реално въздействие в глобалния свят, на глобално ниво. Призива за по-силна, обединена и Европа и стратегически ориентирана Европа е нещо много важно. Най-вече в сегашния момент, когато през изминалите няколко месеца стана ясно колко трудно е да се вземат а, а, единодушни решения, като си има предвид преразпределението на силите, Макрон и разширяването, Русия и Украина, Китай, търговските войни. Е, много е важно да, да, да намерим да намерим а, общ език и да говорим наистина почти поне с един глас. Следващия въпрос. Балтийския регион. Как да създадем един, един креативен механизъм, който да, да осигури максимално тясно сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство в двете политики. Защото Обединеното кралство им се чу, гласът му се чува, така че трябва да намерим някакъв начин за сътрудничество. И накрая инструментите на, за външна дейност, развитието на съседните райони. Трябва да има система за, за, за, за, за, за наблюдение и контрол, защото Източна Европа се нуждае от финансова подкрепа. Още четирима са, заели, са, са, са заявили желание да се изкажат. Повече няма да приемам, защото трябва да, да дам думата в и половина на Натали. Социалисти и демократи, да, господин Майорино. Благодаря, господин председател. Искам да изтъкна колко е важен докладът ВИМ убедително отстоявате една по-силна Европа. Мисля, че в момента има особено голяма необходимост да си поставим за цел да консолидираме гледните точки и действията в Европа. Една Европа, която говори с един глас, е модел, който трябва да бъде запазен. Външната политика, политиката на отбрана, политиката за сътрудничество за развитие, политиката в областта на миграцията трябва да са резултат от съвместни европейски действия. И мисля, че поради това трябва да сме още по-решителни и по-смели най-вече, що се отнася до европейските въоръжени сили. По този въпрос трябва да работим по линия на необходимостта да се консолидират отделните въоръжени сили. Но трябва да си поставим създаването на такива въоръжени сили като за цел. При това изрично. Няколко думи накрая и за ресурсите. Не бива факта, че си поставяме тази цел да доведе до увеличаване на разходите за военни способности. Трябва да консолидираме, да обединим съществуващите вече ресурси, като преследваме общата съвместна отбрана като своя крайна цел. Мисля, че трябва да подходим към този въпрос много внимателно и предпазливо. Още повече като се има предвид, че ресурси заделени за такава мащабна тема, като например сътрудничеството за развитие, една тема, която може да се използва като отправна точка за съвместните военни способности, се използват за други цели, например за защита на външните граници. Благодаря, господин Галер. Благодаря, господин председател. И аз одобрявам структурата, която сте избрал за доклада си. На карта е поставен многостранният ред, световен ред, основаващ се на правила. Но мисля, че не може при това положение да не говорим с един глас и да не действаме единно. Мисля, че заедно можем да сме равнопоставени като партньори и да изиграем ръководна роля. Ако действаме индивидуално в условия на равнопоставеност, то само ще реагираме на последствията. Мисля обаче, че трябва да се поставим в положение, при което да можем да работим активно, а не само да реагираме. Много е важно също така измерението на парламентарната дипломация много по-ясни, по-силни са позициите ни, ако прилагаме този подход спрямо други колеги, спрямо отделни региони и спрямо други държави. Така, например, колегите от различни политически групи в миналото са работили за намирането на решения за Западните Балкани. А що се отнася до общата външна политика и политика за сигурност, то крайната ни цел е гласуването с квалифицирано мнозинство. Но когато в съвета не се вземе съответното решение, защото не е било възможно да се вземе то с единодушие, то ще трябва да станат публично достояние у нези държави, които са възпрепятствали постигането на единодушие. И така ще стане ясно с кои държави най-вече трябва да се работи в това отношение. Ще внеса изменения по темата. Благодаря. Господин Йорданов. Председател, вземам думата, за да обърна внимание на една теза, която от години споделям в България – и тя е, че политиката на разширяване на Европейския съюз трябва да бъде координирана с политиката на приемане на нови членове на НАТО. И това е особено важно за страните от Западните Балкани. Или, ще го кажа директно, първо членство в НАТО, а след това в Европейския съюз. Защото е недопустимо да се появяват в региона на Западните Балкани черни дубки, като държавата Сърбия, които се противопоставят на НАТО, усилват военното си сътрудничество с Русия и същевременно охажват Европейския съюз с намерение за членство. Преди седмица, например, Сърбия и Русия проведаха военно учение с използването на ракетните комплекси C400 с радиус на действие, който покрива голяма част от територията на Европейския съюз в страни като България, Румъния, Унгария, Харватия. И това мисля, че трябва да буди тревога. Наскоро от България бе изгонен руски дипломат с доказан опит да вербува висши служители на българските специални служби. Същевременно в Москва само преди една седмица Владимир Путин награди с висок държавен орден българин, ръководещ организация в нашата страна, която открито се обявява срещу НАТО и срещу членството на България в Европейския съюз. В този смисъл завършвам. Мисля, че в доклада може да се подчертае ролята на Русия като основен противник на нашия съюз и на НАТО и това, че държавите, които предстои да бъдат приети от Западните Балкани в Европейския съюз, преди това би трябвало да станат членки на НАТО. Благодаря. Finally, Благодаря, господин Шикорски. Like uh, Chairman, or... Поздравявам ви, господин председател, за много полезния доклад. Онези, които смятат, че Европа трябва да е по-влиятелна, но по-малко обединена, твърдят нещо абсолютно нелогично. Ако искаме Европа да е по-влиятелна, трябва повече да си сътрудничим помежду си. Харесва ми вашата идея за квалифицираното мнозинство. Харесва ми идеята на Михаил за това да се посочват изрично у нези държави, които възпрепятстват вземането на решения с единодушие в съвета. Но реалният проблем е, че не провеждаме обща политика, дори когато вземаме решения с единодушие. Взема се някакво решение в съвета, след което държавите членки уж дават мандат на върховния представител да провеждат съответната политика, но всъщност действат на своя глава, независимо дали става за дума за Украина, Иран, Русия или отношенията с САЩ. Дори когато сме се договорили за обща позиция, не действаме съвместно. Затова аз бих бил по-категоричен. Бих казал, че държавите членки в случая нарушават е, учредителните договори, тъй като по договора от Лисабон са поели задължение да работят заедно. В Европейския съвет всяка държава може да отстоява позицията си, но след като Европейският съвет е взел някакво решение, всички ние заедно трябва да подпомагаме върховния представител при провеждането на съответната политика а върховният представител пък от своя страна ще подпомага министрите в държавите членки при провеждането на мисии от името на Европейския съюз и с одобрението на Европейския съюз. Това бе подходът на госпожа Аштън, например. И призовавам нейната приемничка да възприеме същия подход. Благодаря на всички за критичните ви бележки, както и за добрата обратна връзка. Крайният срок за измененията е петък, 11 часа. Измененията ще бъдат обсъдени на 18 ноември. Заседанието на докладчиците в Сянка е предвидено за 47 или 48 седмица. Гласуването тук в комисията ще бъде на 4 декември и ако всичко мине както трябва, ще гласуваме в пленарната зала по време на януарската сесия от 13 до 16 януари. Сега давам думата на госпожа Лазо, която ще председателства по точка 7. Ще говоря френски. Благодаря, господин председател. Благодаря, Давид. Сега ще обсъдим дебата, свързан с изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана. Преди да дам думата на Арно Държан, искам да ви съобща какъв ще бъде графика. Внасянето на измененията трябва да стане до 8 ноември 12 часа. Ще разгледаме измененията на 18 ноември. На 4 декември ще гласуваме тук в Комисията по важни работи. И искаме този доклад да влезе в пленарна зала по време на януарската сесия. А сега давам думата на Арно Държан. Благодаря, госпожо председател. Първо няколко предварителни бележки. Става дума за годишен доклад за изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана, т.е. рамката е ограничена. Казвам го, защото някои колеги и особено в подкомисията по сигурност и отбрана се опитваме да провеждаме геостратегически дебати на световно равнище. Това не е целта на този доклад. Целта на този доклад е изпълнението на политиката чрез инструментите, с които разполагаме. Някои ще кажа, че този доклад е ограничен. Аз не съм против е, широките е, и обширните добати, но това не е в случая това, което трябва да направиме. Първо, аз разглеждам е, полу състоянието на изпълнението на тази политика, която сама по себе си е скромна и ограничена. Политиката на отбрана продължава да бъде прерогатива на държавите членки, т.е. в това е между в междуправителствено измерение, но има инструменти, които са от общностен характер. Става дума за мисии и операции. В момента има 16 граждански и военни мисии и операции. Аз ги разглеждам критично. Всяка всяка една от тях е, е ръководена по много професионален начин, независимо дали става дума за, е, за цивилни лица или за военни, но същевременно е, последиците и е, решенията са много ограничени. т.е. може да се преразгледа модела с цел по-голяма ефективност. Знам, че е много трудно, но това е нещо, което, за което трябва да се бориме. Що се отнася до стратегическата автономност на Европейския съюз, това е широко обсъждана тема по принцип – това е едно понятие, което е залегнало в нашите документи и мисля, че можем, това може само да ни радва. Това е понятие, което не всички разбират по един и същи начин и за това трябва да бъде пояснено. Това е конвергенция от две неща. От, от една страна има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 и за това трябва да преразгледаме стратегическите си виждания. Не можем е, е да продължаваме така, както работехме в миналото и да, да си почиваме и да почиваме на едни алианси, които вече се разпадат. До голяма степен Европа е, е обградена и старите инструменти, с които действахме, просто трябва да бъдат преразгледани. Не мога да кажа, че те са абсолютно неадекватни, но те са твърде ограничени. Е, включително и алиансите трябва да се преразглеждат, когато нашият основен партньор е, в рамките на НАТО, Съединените щати водат политиката, която водат трябва да се да си зададем въпроса относно доверието и е, можем ли да е, имаме ли еднакви стойности, когато е, партньор като Ардо, Ердоган действа така както действа, трябва да се запитаме, споделяме същите ценности. Така че ев, европейците трябва по-отделно и заедно да се борят за повече автономия, да е, се намали степента на зависимост. Трябва, трябва да имаме възможност да се намесваме в някои региони чрез повече автономност в на, на юг, например, е, региони, които са приоритарни за нас, не можем да се наместим, защото е, зависиме прекалено много от партньорите си. Не, казвам, че трябва да имаме абсолютна независимост и автономия, защото това е невъзможно, но да имаме относителна автономност за оценка на положението и при необходимост за автономна намеса. Вярно, че това е амбициозна цел, нещо, което не можем да направим днес, но това трябва да бъде целта на Европейският съюз. И всяка държава членка трябва да направи сама по себе си усилие и преразглеждане на модела, трябва да го направиме и колективно. Това е така основното в този доклад. Също така се връщам към някои инструменти, които са влезли в сила неодавна, включително и структурираното сътрудничество. Кои, които дават възможност за така превъзмогване на някои табута, от страна на Европейската комисия, някои инструменти, които не бяха активирани до сега, които междувременно са или ще бъдат активирани. Вероятно някои ще критикуват някои аспекта на доклада, очаквам вашите изменения, но като цяло е, тона е много е, предпазлив. 47 проекта съществуват в момента, 47 проекта в, в рамките на структурираното сътрудничество. Е, не сме достатъчно амбициозни, как и е, Европейският фонд за отбрана, който за момента на практика е нещо виртуално. Има обещания, има много дискусии, има много е, решения, но а, нищо конкретно. А както знаеме, дявола се крие в а, подробностите. Така че тези инструменти и тяхното прилагане те първа ще трябва да стане а, е, реалност и ще видим с какви пречки ще се сблъскаме при задвижването им. А, също така проблема свързан с парламентарният контрол парламента трябва да изиграе своята роля, но не трябва също така да се заблуждава относно прерогативите си в областта на отбраната. Нека не забравяме, че е, бюджетните решения се взимат от страните член, членки. Ние понякога се изжи, изживяваме като всемогъщи, но нека не забравяме, че не разполагаме с инструментите, които ни позволяват да имаме реално влияние. Аз съм съгласен, че трябва да упражняваме нашите прерогативи, но да не изпадаме в утопия така че не трябва да приписваме допълнително парламентарно измерение на политиката на отбрана. Да, там, където може да играеме по-важна роля е относно проверките, контрола на мисиите и операциите на Европейския съюз. В, тази, в този смисъл и в тази област трябва наистина да изиграем своята роля и нашия глас да се чуе. Но нека не се опитваме да упражняваме контрол над национални мисии и инструменти, използвани на национално равнище. Благодаря на Ардо Данжан. А сега искам да дам думата на докладчиците в Сянка, господин Араквач. Социалисти и демократи тук ли е? Благодаря. Уважаеми колеги, първо в качеството си на докладчик в Сянка поздравявам господин Данжан с отличната му работа като докладчик. Поздравявам го за много обстойния му и балансиран доклад. От друга страна, за жалост, съветът не си изпълни задълженията. Не ни предостави на време годишния си доклад за ОВППС. Предостави ни го само преди два дена. Мисля, че трябва да се интегрира тази политика, за да може Европейският съюз да изиграе полагащата му се роля на световната сцена. Затова в съвета трябва да се премине от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство. Освен това, в дългосрочен план подкрепям идеята за създаването на общоевропейски въоръжени сили. Наясно съм, че тук в залата има немалко колеги, които са против тази идея. Трябва да продължим да осъждаме незаконните действия на Русия и военната й намеса на Кримския полуостров. Ще трябва да продължим да отстояваме независимостта и териториалната цялост на Украина. Целенасочените ограничителни мерки трябва да могат да бъдат ефективен инструмент, но те не бива да се прилагат за сметка на невинни хора. Трябва да бъдат в съзвучие с принципите на ОВППС и на хартата на ООН. Освен това, трябва да сме подготвени да се изправим пред хибридни атаки, като например дезинформационни кампании. Важно е едновременно с това да продължим воденето на преговори и работата си по отделни мисии. Приветствам също така и постигнатите през изминалите пет години успехи в областта на общата политика за сигурност и отбрана. Урма Спайт не е Урма Спает не е тук. От името на групата Обнови Европа думата има госпожа Нойман от името на Зелените. Благодаря, благодаря на господин Данжан за този много обстоен, дори всеобхватен доклад за общата политика за сигурност и отбрана или ОПСО. Съгласна съм с вас по много въпроси. Споделям задълбочения анализ, който правите на мисиите по ОПСО. Съгласна съм и с предложенията, които из с които излизате в доклада за засилване на капацитета на тези мисии. Няма да ви изненадам обаче, ако кажа и че ще внесем редица изменения по доклада ви, най-вече в четири области. Казахте, че са проведени вече подробни обсъждания по въпроса за тъй наречената стратегическа автономия. Но не мисля, че това трябва да е целта или едно от средствата на ОПСО. В измененията си ще изтъкнем, че тази политика трябва да се основава на отговорност, както и да се основава на ценности. Само така Европейският съюз ще може да бъде едно силно и ползващо се с доверие действащо лице в областта на инфраструктурата за сигурност в световен мащаб. Прав сте, като твърдите, че ако изградим стратегическа автономия, можем да постигнем тази цел, но това е само една от възможностите. Има и много други равнопоставени альтернативи, като например диалога и изграждането на съюзи. В 90% от текста си се съсредоточавате върху въпроси, свързани с военните способности и военната промишленост. Но ако следва да тълкуваме правилно договорите, то мисля, че в основата на ОПСО е интегрираният подход. Затова трябва да намерим възможности за подсилване на цивилното, цивилното измерение на тази политика. 11 са цивилните мисии по ОПСО. Не бива да забравяме за това. Когато се работи по линия на тази политика, мнозинството от мисиите по нея са цивилни. И тези мисии също трябва да са с по-силен капацитет. Какъв е ефектът на мисиите по ОПСО? Доколко Европейският парламент може по прозрачен начин да упражнява контрол върху тези мисии, осъществяващи се в трети страни? Всички, които са, уча... участват в тези мисии, при всички положения искат да подобрят положението в съответните държави. Мнозина от тези хора рискуват живота си за това. Не бива да го забравяме. Но ако видим какъв е ефектът от повечето мисии по ОПСО, то ще видим, че по повечето от тези мисии се осъществява сътрудничество с действащи лица, които са замесени в нарушения на правата на човека. Има риск по този начин да се наруши международното хуманитарно право. Не искам да критикувам мисиите по ОПСО. Те са важни, но мисля, че парламентът и другите действащи лица трябва да осъществяват много по- силен контрол върху тези мисии. Аз в момента работя по именно такъв контрол върху мисията по ОПСО в Ирак – Упоменахте необходимостта от по-тясно сътрудничество в областта на научно-изследователската и развойната дейност с оглед изграждането на капацитет за отбрана. Трябва да има повече сътрудничество и повече контрол и при износа на оръжие, най-вече когато той се финансира по европейски механизми за подпомагане. Това са трите области, в които ще внесем изменения. Да се надяваме, че този доклад ще допринесе за подсилването на позицията на ОПСО в Европа във всичките измерения. Скъпи колеги, много ви моля да бъдете много по-кратки защото и други колеги искат да вземат думата и също времето ще имате възможност да внесете измененията, които желаете. Давам думата на господин Ривиер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Арно Данжон за свършената работа и аз му благодаря и за предварителните, уводните думи, с които той е, припомни ограничената роля на парламента и този доклад е един е, компромис, тъй като и от една, от една страна има за желание да наложи една политика на отбрана на Европейския съюз, налагайки някои нови инструменти на, евро, на отделните държави членки. Като говорите за стратегическа авто, автономност, вие а, като, като че ли се води до, до, до почетнение на НАТО, защото на, на, на, на практика това искате да направите. От, дру, от друга страна, вие и е, искате да се, използва по, да се използват по-ефикасно инструментите, залегнали в а, е, Лисабонският а, е, договор. В а, доклада на господин Мак Алистър има желание общата политика да стане политика на Европейската комисия и да се въведе ем, квалифицирано мнозинство. Вие не споменахте операцията София, която има за, за цел е, връщане на иммигрантите към страните, от които са тръгнали или от страните по происход. Също така съм много разтревожен, когато вие говорите за технологическа автономност. До сега винаги в Европейския съюз сме говорили за междудържавно сътрудничество, а не за общностно е, сътрудничество в областта на отбраната и на промишлеността на отбраната. Така че ние, ние ще направим из, изменения с които ще подчертаем, че отбраната остава в областта на междуправителствените отношения и няма нищо общо с общностната политика. Господин Ван Орден. Coherent... Благодаря, госпожо председател. Това е един много добре структуриран, добре обмислен доклад. Не бих и очаквал нещо по-различно от колегата Данжан. Но Никак не съм съгласен с принципните положения, на които се основава докладът и по-точно с основната му идея за стратегическата автономия. Заявява се в доклада, че всичко свързано с отбраната трябва да е в ръцете на Европейския съюз. Против нещо такова съм. Освен това се твърди, че ако Европейският съюз си поставя амбициозни цели, то трябва да има и съответните военни средства за това. Не съм съвсем несъгласен с тази теза, но нещо такова само ще задълбочи различията между САЩ и Европейския съюз, което пък ще зарадва наши, някои други наши врагове. Ако приложим принципа за стратегическата автономия, то ще трябва да се включат САЩ с подкрепа. Не мога да си представя положение, при което европейски държави биха участвали в мащабни военни маневри без помощта на съюзниците си от НАТО. Да, бих могъл да си представя по-дребно мащабни мисии за гарантиране на сигурността или за борба срещу тероризма. Но не бих могъл да си представя по-масштабни военни действия и маневри без подкрепата на НАТО. Наистина ще трябва да възприемем тезата на Дейвид Макалистър от неговия доклад, а именно, че Европейския съюз трябва да отдаде приоритетно значение на превенцията и хуманитарната помощ. Така от Европейския съюз може да проистече добавена стойност. Действията му може да са допълващи по този начин спрямо действията на НАТО. Не бива да се създава допълнителен военен капацитет. Това ще доведе до разделение в НАТО. Николас. Uh, благодаря, госпожо председател. Разочарован съм от доклада. Ние ще внесем своите изменения, като че ли става дума за манифест от времето на колониализма за текста, възвеличаващ войната. Няма позоваване на хартата на ООН и на един от членовете й, в които се ограничава възможностите за използване на сила, ако се поставя на карта суверенитетът на определени държави. може да се окачествят като расистки и някои от тезите в доклада. Постоянно се говори за мигрантите, например, като заплаха за сигурността в Европейския съюз. Освен това не се признава, че Европейският съюз е изиграл своята роля при дестабилизирането на съседни немо страни. Не бива да подценяваме положението в Либия и в Сирия. Ние сме допринесли за него. Не изпращаме ли също така годишно уражени доставки в размер от милиони до държави, където се водят войни. Като че ли призовавате за запазване на статуквото, да, дори и за действия с по-бързи темпове за все по-масштабно производство на оръжие. Като че ли подкрепяте именно този сектор, онези, които заграбват природните ресурси от по-бедни държави и захранват корумпирани диктаторски режими с оръжие. Така само ще се задълбочат проблемите. Европа ще се превърне в истинска крепост, в регион, който поставя алчността над сътрудничеството и човешкия живот като ценност. Мисля, че трябва да подкрепим предложението на господин Макалистъра, именно да поставим акцента върху превенцията на конфликти, вместо да субсидираме оръжейната индустрия. Благодаря. Има много желаящи да се изкажат. За съжаление не мога да дам думата на всички, тъй като имаме още една точка в дневния ред. И всъщност трябваше да започнем дискусията още сега в момента, но ще, ще дам още думата на четири души, като моля всеки да се изкаже не повече от една минута. Михаил Галер. Благодаря на колегата за добре аргументирания и обстоен доклад. Подкрепям неговото предложение да се заложи както на цивилни, така и на военни мисии. Подкрепям също така идеята за стратегическата автономия. През идните месеци да се надяваме, че държавните и правителствени ръководители най-накрая ще дадат определение на стратегическата автономия. Ще ни разяснят въздействието на тази идея върху ОПСО и ОВППС. А с оглед на ПЕСКО призовавам съвета да се възползва от току-що покълналото общоевропейско военно сътрудничество. Участието на трети страни, освен това, трябва да бъде обвързано с условия. При преговорите с САЩ трябва да постигнем реципрочност за вноса на европейско оръжие към САЩ. Би било добре от гледна точка на военната ни промишленост да се осъществява оръжейната обезпеченост в рамките на вътрешния пазар на Европейския съюз. Но като се има предвид вече много силното сътрудничество между САЩ и Европейския съюз в тази област, това според мен няма да е осъществимо. Така че нека осъзнаем каква е реалността на пазара, нека направим оръжейната си индустрия по-конкурентоспособна и едновременно с това да заложим на отварянето на американския пазар. Благодаря, госпожо председател. Господин Шустер е това. Много е интересен, според мен, докладът. Съгласен съм в известен смисъл с необходимостта от стратегическа автономия за Европа, но трябва да сме съвсем наясно какво имаме предвид с това. А именно това не се изяснява в доклада. Не се изяснява как ще се установи тази автономия спрямо НАТО? Освен това, не е ясно дали ще осъществяваме военни мисии, ще използваме военния си капацитет без мандата на, на, на ООН или винаги ще е необходим такъв мандат. Освен това, защо се нуждаем от повече разходи за оръжейната индустрия? При положение, че липсата на сътрудничество в областта на тази индустрия води именно до разхищението на милиарди. Това са според мен основните въпроси и мисля, че докладът е един добър повод да поспорим по тях. Мерси, мадам Кълнете. Merci, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. I will speak mostly um, about... Аз ще говоря основно Взимам само да се настроя. Искам да говоря за засилването на укрепването на, на бюджета за отбрана през идната рамка. От 590 милиона до 13 милиарда сега. Това, което се предвижда. И как се сравнява това с сегашния 7 годишен цикъл? Това, което не ми е ясно, имаме ли капацитет да, да, да освоим такова огромно увеличение? А, това са средства, които трябва да, да, да се оползотворят ефективно и за изследване, и за отбрана. Всичките нови инициативи на Европейския съюз в тази област, които, които са свързани с много бързо увеличаване на, на, на разходите, трябва да се предвидят много ясни условия, които все още не, не, не са написани или не са на място. Необходим е, е в процес на ефективно планиране в Европейския съюз. Необходимо е държавите членки да участват. Трябва да има реално въздействие върху капацитета и накрая управлението и, и рамката на отчетност трябва да се заложат като условия. Господин Геп. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да поздравя и от мое име и името на цялата ми политическа група господин Данжон за този доклад. Второ, бих искал да ни припомня на всички нас, които присъстваме тук днес, че държавите членки на Европейския съюз харчат днес три пъти повече средства от а, е, Рус, Рус, Руската федерация за отбрана, а резултатите са плачевни. И мисля, че това, срав... това сравнение изисква от нас е, да направим всички възможни усилия за ефективност и координация от тук нататък. Трето. Някои колеги казаха, че днес не можем да направим нищо без НАТО. Да, скъпи колеги, оттам проистича и драмата на Европа, тъй като а, е, американския президент а, или САЩ и техният през, президент подставиха под е, съмнение целостта и, постоя, и е, приемствеността на НАТО. Ако не можем да вярваме на НАТО, няма въобще никаква отбрана. И четро, чет, на четвърто място е, ограничението ограничените функции на Европейският е, парламент. Разбирам е, това, което казва, но ако правилно го разбрах, и надявам се, че не съм го разбрал както трябва, той каза, че не, не трябва ние да изразяваме нашите е, виждания или желания в областта на отбраната, защото това не е в нашите прерогативи. Да, ние не можем да взимаме решения, но ние имаме компетентността да изразяваме своето желание и да даваме предложения и смятам да го правиме. И сега давам думата на Арно Данжо за обобщаване. Да, ще бъда много кратък, госпожо председател. Измененията ще отразят мненията на всеки. Ще ги обсъдим на 18 ноември. Никак не се очудвам от реакциите на различните политически групи. Те са естествени. А по последната точка, засегната от господин Гетаднис, не сте ме разбрал погрешно. Да, разбира се, че трябва да правиме, да правиме предложения и да изразиме нашите амбиции. Но в случая вие сте нов депутат и може би не го знаете достатъчно. Обикновено по време на подобни дебати се правят предложения, които са интересни наистина, но които нямат нищо общо с действителността. И понякога подобни е, жел, желания просто с, е, работят срещу нас и ставаме не, някакси не разглеждат несериозно. И, е, понякога предложенията са толкова екстравагантни, че е, просто другите казват, ами то, този доклад е, заслужава само кошчето. Така че готов съм да приема всички амбициозни предложения, които ще направите, но и някои е, споменаха зачитането на хартата на ООН. Ами мисля, че този въпрос въобще не се поставя. Хартата на ООН е, се зачита и нашата политика за отбрана е в съзвучие с тази харта. Няма, няма възможност за мисия или операция, която да е в противоречие с тази харта, така че няма, да, няма, няма смисъл, никакъв смисъл да а, посвещавам цели абзаци на зачитането на хартата. То се разбира само от себе си и е, о НАТО. Някои ме критикуват, е, че не съм достатъчно натовец, други е, че съм прекален натовец, което означава, че най-вероятно съм в. Е, е, вървя в правилната посока и съм има равновесие. Да, трябва, трябва да има а, поли, политика на отбрана. Но ням, няма, няма, друг, няма друг инструмент, освен НАТО, за подсигуряване на, кол, на колективната сигурност. Това е ясно, но, също, но същевременно имаме и много други предизвикателства на юг, в Африка и така нататък, където НАТО няма да се намеси. Така че Европейският съюз с НАТО или отделните държави членки трябва да намерят начин на допълняемост. Инструмент на допълняемост. Разбира се, че Евро, Европейският съюз не може да бъде ремаркето на НАТО и също и същевременно не можем да, да чакаме всичко от НАТО. Нека да бъдем прагматични. Това е което искам да е, подчертая в този доклад. И след това граждански мисии, военни операции. За някой този доклад е прекалено е, насочен към военните е, операции, но нека, нека, не, нека, нека не забравяме, че Европейският съюз е, се занимава предимно с граждански операции. 4000 души се занимават с превенция и дипломация. Така че, мисля, че веднъж годишно бихме могли да обсъдиме и военния капацитет и неговите е, възможности. Съжалявам, че господин Ривиер не, не е тук. Сега, господин Ривиер спомена за е, общностия подход към отбраната. Тре, 13, 13 милиарда ще бъдат насочени е, към отбраната за 7 години. Това, това означава 2 милиарда е, годишно, по-малко 2 милиарда годишно. Това ли е, е, е, об, е, е, е за, за, за това, ли, е, това ли е зависимост от, е, на общността? Не, това ще бъде само една малка помощ към отбраната и в никакъв случай няма да бъде контрол упражняван от Европейската комисия над държавите членки. Още веднъж, казва председателката, ви е, напомням, че трябва да внесете измененията до 8-12 часа. На 18 ноември ще гласуваме и е, дебата и гласуване в пленарна зала на първата сесия на Европейският парламент за 2020 година. Сега давам думата на господин Чеховски, който ще председателства следващото заседание.